We're starting. Colleagues, let's get started. Колеги, нека да започнем. Имаме гласуване. И така, според традицията на председателя Бусек, ще започнем с тест на гласуването, за да видим дали машините функционират. Моля, изведете картите за гласуване и ще направим едно електронно гласуване. Какъв въпрос, например? Готови ли сте за коледа? Моля, гласувайте. Yes, uh, I have no... Процедурен въпрос. А, имам... Нямам карта в себе си в момента, но сега, скоро ще дойде. Добре. Добре, ще ви вземем предвид. Добре. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Готови ли сте за коледа? 40 And the vote is closed. Край на гласуването. Да, many are. Повечето са готови. Да, готови сте. Добре. Нека да започнем с гласуването. Проекто становище към а, цифрова стратегия. Господин Бутиков е докладчика. Компромисно изменение едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 9. За. Против. Въздържали се. Нека да го проверим. Гласуваме електронно изменение 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменени 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 16 в две части. Първата част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част за против, въздържали се. Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Бихте ли се преместили, казва председателя към депутатката, на която картата не работи или машината не работи. Така или иначе приема се с мнозинство. 17 изменение за против. Въздържали се. Приема се. Компромис 4 за против. Въздържали се. Приема се. Изменение 20 в две части. Първата част за против, въздържали се, приема се. Втората част против, въздържали се, приема се. Изменение 21 за, против, въздържали се. Ще го проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 22 изменение за. Против. Въздържали се. Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 23-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се.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 Край на гласуването. Приема се. Поздравления за докладчика господин Бутикофер. Точка 5 от дневния ред. Предложение за а, решение съвета за споразумение за научно и технологическо сътрудничество между Европейския съюз и Египет по а, прима. Госпожа Сакорафа е докладчика. Имаме поименно гласуване. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Точка 6. Пак по прима. Този път сътрудничество между Европейския съюз и Алжир. пак госпожа Сакораф е докладчик. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. И точка 7, пак по прима, този път за Република Ливан. Ам, пак госпожа Сакораф е докладчик. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. И точка 8, пак по прима, този път за Кралство Йордания. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. И накрая точка 9. Списъка с номинации за а, административния съвет на АСР. А, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Номер 2. Госпожа Брите Томсън. А, моля, гласувайте. Край на гласуването. И приемането на кандидатите. Крайно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Благодаря. Госпожа Херсов, и е в залата, ако не бъркам. Поздравления. И очакваме е, да си сътрудничим с вас в новите функции. Така, приключихме с гласуванията и продължаваме с точка 10 от дневния ред, а именно бъдещата многогодишна финансова програма и позицията на парламента за след 2020 година. установище, доклад, че господин Маринеско от НП. Една минута, за да се а, успокоите и а, да запазим тишина, след което продължаваме. So, dear colleagues, um, we are... Колеги, липсва ни докладчика. Така че малко ще променим дневния ред. И ще започнем с точка 12, а после ще се върнем на другите. И така, а, ще чуем а, докладването от Берег Първият доклад, първият трилог беше проведен през октомври. Имаше пълна нова правна рамка, която трябва да се приеме до април до година, така че ще дам думата на докладчика там за а, кода за комуникации, така че кодекс за комуникации госпожа Кастилю. Кастилю. Вие го казахте добре, господин председател. В момента текат преговори под естонско председателство и на 6 декември ще бъде втория трилог. Трябва да кажа, че първият трилог от октомври разви, се разви по същия начин, в посока на споразумението, което постигнахме и мандата. За тези, които са запознати с досието, идеята е да насърчим инвестициите за мрежите и има три части спектър, достъп и услуги. Като цяло, бъдещият трилог, следващият, ще се средочи върху частта спектър и ще се опитаме да направим всичко под естонско председателство, но България със сигурност ще продължи с трилога и е, координацията и участието на всички политически групи, а, като цяло нещата вървят добре, нямаме проблеми от това ниво. И идеята е да приключим а, този текст в а, първото тримесечие на 2018. И така. Ето, такава е ситуацията на този етап. А, започнахме трилога, но като цяло нещата вървят добре. Нямам какво друго да добавя. Радвам се и аз да чуя а, вашето, вашите добри новини, госпожо Касио. Очакваме следващия трилог. И ви желаем успех. Много благодарим. Добре. Точка 11 предложение за регламент на Европейския парламент и на съвета относно европейската бизнес статистика за изменение на регламент. Господин Левандовски от НП е докладчик. Заради проблемите с IT системата, най-вероятно не разполагате с всички езикови версии на документа. Сега ще проведем първия обмен на мнения в рамките на обикновената законодателна процедура. Отделени са 50 минути за темата, така че нека да чуем докладчика. Не сме длъжни 50 минути да обсъждаме доклада, но ако е необходимо, разполагаме с достатъчно време. Заповядайте, господин Ливандовски. Благодаря, господин председател. Както правилно казахте, това беше първата ни среща по това доста техническо досие. Така, наречената, така наречения рамков регламент за бизнес статистиката има за цел да отговори на нарастващото искане за висококачествени статистики и данни, тъй като те улесняват процеса на вземане на решение в Европейския съюз. Това не е единствената инициатива по отношение на статистиките на Европейската комисия. Имаме вече инициатива по отношение на селското стопанство, по отношение на статистиките в социалната сфера. Аз приветствам инициативата на Европейската комисия, защото тя се вписва в рамките на РЕФИТ. Отменят се 10 правни акта и се заменят с един регламент, което е чудесно. Приветствам тази отмяна и замяна, защото по този начин се упростява европейската бизнес статистика. Тези, които събират данните, ще бъдат улеснени в своята работа. Целта на регламента е да се рационализира процедурата за бизнес статистиките и включването в обхвата на регламента и на бизнес статистиките в областта на услугите. Определено и те трябва да бъдат обхванати. Допитах се не само до в сянка, но и до заинтересованите страни. Разбира се, най-доволни от начинанието са потребителите, защото те най-много искаха висококачествени статистики. Заинтересованите страни искат регламента да бъде неутрален по отношение на разходите, за да може наистина да говорим за инициатива в рамките на РЕФИТ, т.е. да не се отрази на разходите. И аз съм съгласен с Европейската комисия и с подхода възприят от нея тази инициатива, която все пак бе подета и от Евростат. Предлагам 27 изменения, като много от тях предлага да се допълнят някои от темите, други от тях се отнасят до делегираните актове и актовете за изпълнение, до референтния период, по който не искам да навлизам в подробности днес, потенциалните допълнителни разходи и административната тежест. Това е много важно за мен, за да не се стига до увеличаване на бремето. Надежността на данните, разбира се, тя също е важна. Новите методи на събиране на данните, които да понижат и разходите. Разходната неутралност е изключително важна за малките и средни предприятия. Не искам да се разпростирам много в рамките на първата ни дискусия. Първо бих искал да се допитам, да договоря нещата с докладчиците в сянка. С интерес ще слушам коментарите ви, но за мен на този етап е важно да се отговори на искането за висококачествени статистики, които да бъдат лесни за ползване, за да може това да се впише в инициативата Рефит. Благодаря, господин Левандовски. Сега да чуем докладчиците в сянка от името на АОД. Ще чуем Павел Теличка. Благодаря. Колегата Левандовски каза, че ще бъде кратък. Аз мога да бъда още по-кратък. И то по основателна причина. Моят подход е като този на докладчика един разумен подход, базиран на правилните критерии и на правилните принципи. Споделям виждането на господин Левандовски, а именно подкрепяме целите и предложенията на Европейската комисия по принцип, но пък същевременно аз имам някои питания – очаквам по-убедителна оценка на въздействието по отношение на последствията и по отношение на това, кое, за което говори господин Левандовски, а именно ефекта върху предприятията, върху малките и средни предприятия. Нито едно от предложенията и нито една от оценките на въздействието не са убедителни в това отношение което означава, че е, това няма да се впише в рефит. Е, споделям казаното от господин Левандовски относно напредъка, обхвата и така нататък, но аз бих внесъл изменения по-скоро в този дух. Аз също ще внеса изменения. И двамата за господин Левандовски преследваме едни и същи цели, на едно мнение сме. Така че в този ред на мисли е, ще успеем да подобрим допълнително предложението. А по останалите аспекти мога само да повторя това, което каза господин Левандовски, но за да спестя време, ще кажа само, че подхода на докладчика на този етап е убедителен. Подкрепям го. И в голяма степен подкрепям и измененията, по-голямата част от тях. Ще оформим компромисни изменения и ще излезем с добро предложение на комисията. А относно техническите подробности, тях ще обсъдим с докладчика и докладчиците в сянка. Благодаря, господин Теличка. Някой друг да желая да вземе думата, може би комисията. Имаме ли представител на комисията? Заповядайте. Благодаря. Комисията приветства доклада на господин Левандовски. Високо ценим експертния опит на докладчика. В доклада се вижда големият интерес, който проявявате към темата. Ето защо ние вярваме, че доклад е в добри ръце. Признаваме, че има някои безпокойства на политическо равнище и благодарим на комисията ИТР за това, че ни дава възможност да изясним някои от неясните аспекти. Целта, която преследва Европейската комисия с този регламент си има много недостатъци, но все пак каква е основната ни цел? Да отговорим на дълго изразяваната нужда на потребителите Европейската Централна банка, да намалим бремето върху бизнеса, да бъдем релевантни в средносрочен и дългосрочен план, като въведем известен елемент на гъвкавост – като изискването за данните да въжи само за динамичните статистики, т.е. ИКТ, научна и развойна дейност, и новаторство. Без този елемент на гъвкавост не бихме могли да следим това, което се случва в економиката. Някои от измененията, които предлага докладчика, на пръв поглед са приемливи за комисията и бихме могли да включим тези изменения много лесно но някои от предложените изменения трябва да бъдат допълнително изяснени, за да сме сигурни, че правилно разбираме целта им. Някои от предлаганите изменения, ако правилно сме ги разбрали, биха довели до е, това някои от актовете да не могат да постигнат преследваната от тях цел. Ето защо бихме искали да изясним допълнително предложението на Европейската комисия и да доизясним някои от измененията, по които имаме питания. Основното безпокойство а, за нас е по изменение 28, приложение 2. Тук се а, говори за цените, за резултата при краткосрочните бизнес статистики. Бих искала да поясня, че тези 8 променливи, от тези 8 променливи има само 2, които са нови, а останалите 6 се изготвят всеки месец. Изменението ви би ни върнало назад спрямо сегашното положение. По двете нови променливи, а именно индекса за оборота от услуги и другата променлива, бих искала да кажа, че повече от половината от държавите членки вече изготвят такива показатели. Имаше искане от Европейската централна банка – от 2000-та година. Важно е да има такива показатели и такива данни, защото те са важни за измерването на БВП и европейските валутни политики. Изменения 15 и 16 са следващите, на които искам да се спра. Регистъра на Еврогрупата и предложението на комисията някои лица в националните статистически органи, които работят по регистъра, да получат достъп до данните на всички мултинационални групи. Тези статистики и боравенето с тях са поверителни. И тази поверителност е необходима, защото ако някой в дадена държава членка желае да създаде правен отдел в едно мултинационално предприятие, той ще трябва да знае какво се случва зад граница. Защото в противен случай никой няма да знае, че този правен отдел принадлежи към определената група или консорциум. Така че ограничен брой хора трябва да има достъп до тази информация, като разбира се, те запасат поверителния характер. И накрая изменение 22. То е свързано с статистиките в областта на международната търговия. Изключително важни статистики за търговските преговори. По-настоящем не се събират данни в това отношение, но се упражнява политически натиск такива да започнат да се събират. Изричното поменаване на тези статистики показва, че Европейската статистическа система желае да започне да набира такива данни. Това ще е важен сигнал към всички останали, че тези данни са необходими. Предложението по изменение 22 няма да доведе до изпращането на такъв важен сигнал. Изменения 8, 9 и 10 будят у нас някои безпокойства на по-техническо ниво и може би ще трябва по-подробно да се спрем на въпроса, евентуално и с графика да унагледим нещата. Може би не е сега момента на първо гледане на доклада да обсъдим въпроса. Но комисията би искала на техническа среща между Европейския парламент и Европейската комисия да изясни въпроса, ако това е възможно. Благодаря. Сега ще дам отново думата на господин Левандовски. Благодаря. Радвам се да чу от господин Теличка, че подкрепя подхода ми. Аз наистина искам това начинание да се впише в Рефит, защо да нямаме един регламент вместо 10 правни акта. Това не трябва обаче да води до допълнително бреме за тези, които събират данните. Така че благодаря на Европейската комисия за това предложение. Искрено вярвам, че статистическия капацитет на Европейския съюз трябва да се развива заедно с бизнеса. Важно е обаче е да намерим и необходимия баланс, да има гъвкавост, тази гъвкавост, за която говори Европейската комисия, да има предвидимост за бизнеса, да няма такива изненади и да има достатъчно време за а, корекции. А по конкретните аспекти, които упоменахте, да, вече на 3 месеца се събира статистики за цените това, което иска ЕЦБ е недостатъчно. Половината от държавите членки изготвят статистики на всеки 3 месеца, а не на края на всеки месец. В моята държава, в Польша, не е проблем да изготвяме всеки месец статистики, но за други държави това е проблем. Относно достъпа до данните, моето изменение аз говоря само за тези държави, които имат поне едно, поне един правен отдел на чужда територия. А относно а, данните за търговски цели, може да се набират такива за в бъдеще – но защо това да се предвижда в регламента? Но пък има такава възможност, ще я обсъдим. Важно е, че ние приветстваме желанието ви за рационализиране на процедура, отмяната на 10 правни акта, замяната им с един. Знаем какво се случи с предложенията ви в областта на селското стопанство и набирането на статистики в социалната сфера, държавите членки се притесняват от генерирането на нови разходи, на ново бреме, така че нека този регламент да се хареса. И това е един приятелски огън с Европейската комисия. Сигурен съм, че ще стигнем до компромис. Благодаря. Благодаря, господин Левандовски. Крайният срок за внасяне на изменения е, е И 30 ноември 2017 година, 12 часа. Сега преминаваме нататък. Позицията на Европейския парламент относно МФР след 2020 година. от името на докладчика ще вземе думата господин Елер. Благодаря. Относно предложението на господин Маринеско, покриват се почти всички политически въпроси, които са свързани с бюджета. Започваме от индустриалната политика, стратегията за нея, а, после се разглежда задълбочаването на интеграцията на енергийния пазар а, с а, препратки към общия пазар. А, също се иска и по-добра координация относно малките и средни предприятия а, и така нататък. Говори се за Хоризонт 2020, е, е, космическите проекти и, и също Европейската програма за индустриално развитие и отбрана. И а, след това вече говорим за общия бюджет и в доклада се говори за конкретни цифри, за 3% от БВП за научно-развойна дейност в държавите членки, след което се говори за 120 милиарда за рамкова програма 9 и съвместно решихме, че а, не искаме рамкова програма 2 да взима пари от научно-развойната дейност и говорихме и за а, европейските информационни технологии, за разминаването с иновациите, за нуждата от културната, развитие на културната индустрия, а също и а, относно правилата за бюджета. Говорихме за така наречените цели суми, които се плащат, така наречените лампсъм и също че рамкова програма 9 трябва да се базира на субсидии, на, а не толкова а, на промени, които да ги заместват. Така че това е накратко а, от докладчика и а, това е и позицията на НП към доклада. Благодаря. Благодаря, господин Еленао. И обръщам се към докладчиците в Сянка, госпожа Ивана. Господин председател, уважаеми колеги, за съжаление господин Гайер днес е, трябва да участва в е, в помирителния комитет и по тази причина ми възложи да представя неговото становище. Първо искам да благодаря на господин Маринеско за представянето на неговото становище по следващата МФР. Е. Той посочи много от основните точки, които бяха подкрепени от господин Гайер, например необходимостта от достатъчни финансови средства за завършване на енергийния съюз на Европейското изследователско пространство и цифровия вътрешен пазар. Освен това, докладчикът осъзнава голямото значение на достатъчното финансиране в МФР за европейските космически програми, освен това, има някои аспекти от становището, които господин Гарби искал да изтъкне. Важно е комисията да постави фокуса върху работни места и растеж. Това е, беше в предишната многогодишна финансова рамка. Тенденцията трябва да се запази. Освен това, трябва да се предвидят достатъчно средства за изследователска дейност и иновации, а също така и за енергийната ефективност и спазването на целите за опазване на климата. Също така Космо трябва да продължи в следващата МФР. Това всъщност е в полза на малките и средни предприятия. Програмите, които попадат в компетенциите на ИТРА, господин Гар е, ги е, споменава много подробно, е, така е, той изтъква, че те трябва да продължат да работят ефективно. Освен това, той иска да изтъкне, че е, утвърдени програми не трябва да им бъдат съкръщавани средствата. Е, за да могат да бъдат изпълнени програми като ЦЕФНИ, са необходими свежи пари за нови инициативи. Всички тези точки е, господин Гайер ще подчертая още повече във внесените от него изменения. Той се радва наистина на доброто сътрудничество с е, докладчиците в Сянка. Благодаря. Благодаря. А сега господин Теличко от Алде. Благодаря, господин председател. Вече повечето беше казано. Наистина имаме добри принципи и мисля, че докладчика всичко е взел предвид. Нека направя една обща забележка, която може всъщност да ни води към в бъдещето в нашите дейности и при изграждането на политики. Докладчика го каза също. Имаме един проблем. Проблема е с иновациите. Тоест, да не става за сметка на програмата Хоризонт. Знаем, че като цяло исканията ни са съвсем нормални, но в момента имаме политически промени в много държави членки. Има голям, голямо напрежение, има желание да се преразгледа за бъдеще европейското финансиране понякога не е в много положителна насока. И това засяга програми, които са свързани с иновациите. Това е нещо, което трябва да вземем предвид и сега, и за в бъдеще. Същата забележка може да се отнася и за цялата екосистема, така да се каже, в Европа. Дали ще успеем да сме конкурентоспособни в, за бъдеще с всички останали конкуренти. Въпросът е свързан и с финансирането, и също така да се среточим най-вече върху съфинансирането, т.е. перспективата а, към различни сектори, където а, нашата индустрия все още има нужда от подкрепа. И знаем, че ИТРЕ отговаря и за други е, части от цялостната картина, както и от е, е, регулаторната правна рамка. Така че това, което мога да кажа накратко, е, смятаме, че чутото от името на докладчика днес е, може би, най-правилната посока, по която трябва да вървим напред. Нямаме кой знае какви отрицателни коментари. Считаме, че е, най-тежкият период от време, извинете, казва, казва оратора, моля за тишина, та влизаме в много тежък момент от време. Ще има много натиск, който ще ни се оказва от страна на европейския бюджет и въобще целият процес ще бъде труден. Има жалони, които сме положили за бъдеще и също ще трябва да имаме една системна гледна точка в момента, в който правим политиките. И ще видим как ще продължим. Нямам Нямам особени резерви по представеното от името на докладчика. Благодаря. А сега от зелените господин Турмес. Да, аз ще спра там, където приключи. Аз ще почна там, където Павел приключи. Ам... Вярно е, че Обединеното кралство напуска, т.е. ще имаме проблем там откъде ще дойдат парите. Малко съм изненадан, че е, господин Маринеско в своето становище не казва абсолютно нищо за собствените ресурси. А ако нямаме нови собствени ресурси, просто ще се изчерпим. Имаме нужда в нашето становище на ИТРЕ да говорим за тези нови ресурси, за тези за наши собствени ресурси. И е, кой, ако не Европа, намали цените на роуминга? Кой а, постигна толкова много? Така че е много абсурдно да искаме сега да налагаме а, е, нови такси върху комуникациите. Ние намаляваме разходите за всички граждани. Трябва да докажем същото и за електричеството, и за гъста. Тоест, ако не създадем такъв общ пазар, нашите граждани никога няма да могат да почувстват разликата в фактурите. Защото колкото повече се разшири пазара, толкова повече оптимизация имаме. Когато Европа намалява разходите за гражданите, а, мисля, че трябва да продължим да вървим в тази посока – Вторият въпрос климата. Днес в понеделник в Бон, което не е особено далече, се провежда КОП за Фиджи. А сега а, малко е странно в Бон да се организира, но все пак мисля, че трябва да кажем малко повече за финансирането на борбата с климатичните изменения. Относно индустриалната политика, да, иновации. Смятам, че сме направили много. Благодарение и на инициативите, за които господин Лерк тук говори. Сега имаме много повече постижения и по новите компании, и по поемането на риска. Но когато говорим за големи индустриални проекти, а, батерии и други, имаме нужда от големи средства, не дребни средства. И мисля, че имаме голям проблем а, как да сме конкурентоспособни на Китай или на Съединените щати. Защото всъщност зад инвестициите в стои, примерно, в една голяма държава като Штатите, а, всяка инвестиция с батерии, примерно, стои държавата. Така че, а, мисля, че трябва малко да променим тук текста на господин Маринеско. Относно възобновяемите енергийни източници, ако искаме да имаме оптимизация, а, мисля, че след за 2020 вече трябва да имаме някакъв морков на пръчката. И трябва да работим заедно по ВИ и да се намерят гаранции за тези инвестиции. И ще публикуваме евентуално изменения в тази насока. Благодаря. Благодаря на господин Тюрмес. А сега госпожа Сакораф от Благодаря, господин председател. Искам първо да изкаже благодарност на докладчика за приложения подход по отношение на подготвянето на становището и изцяло позицията на Европейския парламент по новата многогодишна финансова рамка. Искам да подчертая, че следващата МФР трябва да поеме много ясна роля да бъде иновативна и то не само в държавите членки, но и на общо равнище. Със сигурност това ще бъде предимство. Трябва да представлява и голям приоритет, защото става дума за конкурентоспособността. Някои либерални аспекти също засилване на пазара на труда и капиталовия пазар. Става дума за инвестиции и прилагане на съответни подходи в рамките на европейския семестър. Тук, разбира се, трябва да се вземат предвид различни макроекономически фактори и да им се противодейства. В момента тук става дума не само за обща рамка за разходите? Не, става дума за увеличаване на средствата, най-вече, що се отнася до колективните трудови договори, много от нещата трябва да излязат извън традиционната рамка – която беше прилагана до сега. Става дума за някои основни въпроси на финансирането, ролята на мерките за финансиране, различните фондове, стратегическите инвестиции, подкрепа на нови фондове и отделни индустриални отрасли, като например отбранителна промишленост, това не трябва да се отразява върху други елементи, като например косме. Освен това, всяка отделна стъпка трябва да бъде предприемана много предпазливо, за да може да се гарантира съответната гъвкавост. Една постоянна система за предоставяне на собствени ресурси би засилила позицията на Европейския съюз, най-вече, що се отнася до ролята на Европейския съюз по отношение на бежанската криза. Сега, увеличаване на стандарта на живот, това е една от целите, например. В заключение, уважаеми колеги, искам да кажа, че предвид Брексит и завършването на изграждането на европейската структура, трябва да се вземе предвид всичко това, за да може да се отрази в планирането. Европейският парламент желая да играе важна роля при всички етапи от преговорите, така че да бъдат отразени интересите на европейските граждани и техните идеи. Благодаря. Сега госпожа Гростет. Благодаря, господин председател. Първо, Искам да изкажа благодарност на колегата Маринеско. За съжаление, той не е тук, но все пак му благодаря за извършената работа по това становище, защото е важно да припомним, че ние желаем бюджет, който наистина да фаворизира индустриалната политика. Това е нашата амбиция. Искам да направя два коментара. Първо, за политиката по отношение на космическите изследвания. Трябва да продължим развитието на нашите основни програми, като Галилео, Коперникус и Етнос, а също така да се разработват съпътстващи технологични инициативи. Това, което беше поставено като изискване в доклада, който гласувахме. Това е доклада за Европейската космическа стратегия. И Втория ми коментар, той е свързан с последния параграф в становището. Господин Маринеско посочва там, че програмите за отбрана не трябва да бъдат финансирани. Отделно от други програми, аз съм съгласна с този принцип, обаче трябва да се изясни факта, че за отбраната това трябва да се вземе предвид, а именно, че след 2020 година, тъй като първата фаза от програмата за отбрана ще започне 2019-2020 година, но тази индустриална програма за отбраната беше представена при условия, които познаваме. Тя трябва бързо да се изпълни. Също така има исторически причини да се изпълнява тази програма и е, по тази причина трябва тази програма да се финансира е, извън финансовите маржове. Е, въпреки всичко аз мога да кажа, че е, в програми, при които е изчерпено финансиране до 2019-2020 година, те няма да се отразят върху тази програма. И сега за бъдещите правила – Искам да посоча, че е необходимо да се внесе това уточнение, защото това е изключително важно за доклада, който представих, е, който ще представя в близко бъдеще. Е, наистина е, това е важно за периода след 2020 година в рамките на тази индустриална програма за отбрана. Благодаря. Благодаря. Сега господин Левандовски. Благодаря съвсем накратко. Първо, относно а, приносът на ИТРЕ. Наистина трябва да се защитят а, разходите по програмите косми и други. Второ, а, по собствените ресурси нещо, за което казахте, че липса в доклада на господин Маринеско, но аз като съдокладчик мога да ви кажа, че е, за това е нещо, за което говори и господин Депре, и а, ние не сме обезкуражени от а, предишния ни провал да въведем собствените ресурси. Но трябва да се възползваме от всяка и най-малка възможност. Но все пак това си е наш проблем, защото ако в парламента си поставим много високи цели, е, при финализирането на програмата, е, то това ще стане преди изборите, преди изборите през 2019. И честно казано, т.е. имаме до март 2019. Ако комисията обаче забавя програмата, предложението за май-юни, нещата може да се променят. Е, Нека да не забравим какво стана с последните преговори. А, преди а, тези преговори продължиха над две години и половина, а сега, виждате, за почти два месеца успяхме да ги а, приключим. Оставам скептично настроен, като съм предвид колко се бавят а, преговорите с Брексит, но все пак нека да сме оптимисти. И а, дори и през юни ще има едно заседание по помирение, не, не е окончателното. Така че всъщност имаме различни графици за парламента и за съвета. Тези две институции всъщност трябва да имат общ график. Благодаря, господин Левандовски. А сега господин Кели. Благодаря. Съгласен съм с колегите, които се изказаха. Наистина много положителен подход. Разбира се, господин Маринеско е свършил много добра работа и наистина добре е дефинирал приоритетите. Една забележка относно казаното от Клод, който току-що напусна за собствените ресурси. Колегата Левандовски също говори по темата защо отхвърляме миналото. Било е отхвърлено преди, ние приехме това. Но ето, сега ставаме все по-силни, по-силни. А наистина в това отношение е, все по-ясно става, че не можем да продължим да съществуваме без собствени ресурси. Е, Клод говори за поевтин интернет, за роуминга, Франсуаз говори за Коперник, за Галилео, за Косме а също и фонда за солидарност, Еразъм и, и още много. Колкото повече заделим за тези много важни европейски програми, толкова по-ефективни те ще бъдат и толкова повече граждани ще могат да се възползват и ще считат, че е добре да останат в Европейския съюз. Имаме си вярно голям слон в стаята, това е Брексит. Но докато стигнем до следващата рамкова програма, със сигурност нещата ще се поизяснят. Трябва просто да продължим с фактите, които са на лице. И трябва да имаме наистина по-силна Европа, да покажем на гражданите, че Европа е в техния интерес. Това е от интерес за всички европейски граждани. Така че, да, започнахме вече. Трябва да останем едини по принципите, е, към които се стремим. Благодаря. You, Благодаря, господин Кели. Давам отново думата на господин Елена за окончателни бележки ще бъде малко трудно да направя заключение, което господин Маринеско трябваше всъщност да направи, но а, все пак а, а, наистина тук нещата могат да бъдат взети предвид. И вече имаме решение в доклада и като цяло мисля, че можем да прием всичко, което казахте. Знам, че господин Левандовски има много реалистичен поглед върху бюджетните преговори, но все пак важно е за бъдещето на Европа. Именно за това го правим. Трябва да го заявим ясно, че държавите членки, че те са решили да, да дадат 3% от БВП за тази цел това ще политическото начало. Дори тези 120 милиона, за които говорим, те не са еквивалент на а, приносът от 3% за научно-развойна дейност. Така че, мисля, че е важно а, да се позовем на това, което вече сме приели а не просто да се молим като просеци. И относно казаното от господин Турмес, ако искаме да правим прехвърляне между иновации и големи проекти, може би ще е добре координаторите да помислят малко повече и да не коментират индустриал... стратегията за индустриална политика а, на комисията. За мен не, това е един от най-лошите документи, които съм виждал. Нека да оставим на председателя на, коми... на комисията да реши да, какво да напише. ако ние не коментираме, не изкритикуваме този документ, кой, кой друг? когато говорим за основни ресурси и продължаваме с по-амбициозни ресурси, по-амбициозни проекти по-нататък. Аз лично смятам, че трябва да помислим отново. Бихме могли да подсилим позицията на ИТРЕ, като не си затваряме очите пред текста на комисията и просто да помолим нашият председател да се намеси и да напише някакъв документ, защото този текст е лож. И последната ми бележка относно многогодишната финансова рамка. Наистина трябва всичко да бъде взето предвид. Ние трябва да имаме един систематичен подход, а не просто да побираме. Защото а, оставам, създаваме погрешно впечатление. И искам да помоля от името на докладчика да не слагаме специфични акценти а да покрием всички аспекти, защото това е важно. А не просто да създаваме впечатлението, че наблягаме само примерно на IT бюджета. Благодаря. Крайният срок за изменение е 14 ноември. И с това приключваме тази точка от дневният ред. И последна точка биз... разни. Има ли нещо? Не. В такъв случай следващото заседание 27-28 ноември. Благодаря.